този момент. Е, Маме. Дами и господа, има няколко съобщения. във връзка с отложеното заседание на 7 юли. Имате пред себе си приятите документи дневния ред от това заседание. Имате ли някакви коментари? Съобщения. В съответствие с